дневния ред. Първият дебат е по устен въпрос към комисията, поставен от господин Шарл Горенс от името на групата АЛДЕ. Въпросът се отнася до ограничения достъп от страна на развиващите се държави до някои вакцини. Господин Горенц, Заповядайте, имате думата за две минути и половина. Благодаря, господин председател. Във връзка с въпроса зададен на председателството, бих искал да развия въпроса за е-, една несправедливост която засяга три четвърти от човечеството във връзка с достъпа до ваксината срещу грипа AH1N1, така наречения свински грип. Проблемът не е нов. Фактически той възниква всяка година във връзка с сезонните грипни епидемии. Общо взето, новите грипни вируси възникват всяка година за първ път в развиващите се страни. И когато лабораториите от развитите е, страни започват е, да разработват нови вакцини, те не могат да минат без щамовете е, от новите грипни епидемии, които възникват в развиващите се страни. Ваксините, след като бъдат разработени, се използват за профилактика на грипа в развитите страни, докато в развиващите се страни населението е оставено на волята на съдбата. Аз питам комисията какво смята да направи, за да сложи край на тази несправедливост. Редно ли е да се лишават нуждаещите се от възможности, с които е, е, развитите страни разполагат. Какво смята да направи комисията, за да попълни тази празнота. Каква би била стратегията на комисията, в какви партньорски взаимоотношения смята да влезе с заинтересованите страни, както и с организациите от системата на ООН или от е, неправителствения сектор, така че гражданите на развиващите се страни да получат достъп до съответните вакцини. Е, режима за защита на интелектуалната собственост в рамките на СТО, въпрос, който не съм засегнал в своя писмен въпрос, представя ли препятствие пред е, снабдяването с вакцини на развиващите се страни? Готов ли е Европейския съюз да започне дебат в СТО, ако има такива препятствия, да бъдат те премахнати? какви мерки смята да вземе комисията, за да е, подобри здравната, за да подобри здравната инфраструктура в развиващите се страни, така че е, достъпа до вакцини да бъде по-справедлив. Благодаря. Благодаря, господин Георгенс. Сега давам думата на комисар Орбан. Той ще даде отговор от името на комисията. Благодаря ви. Бих искал да благодаря на господин Гьоранс за този въпрос, защото при отговора ще имам възможност да кажа някои неща за пандемията на грипа. Също така ще мога да осветля някои от аспектите на дейността на комисията, насочени към намиране на решение на проблема, който засяга развиващите се страни. И във вътрешен и във външен аспект трябва да реагираме на пандемията. Това е една криза, която изисква глобален подход, ако искаме ефективно да защитим нашите граждани. Също така, трябва да покажем солидарност с по-малко развитите страни. Говорим за ефикасността, защото системата за ранно предупреждение и бързо наблюдение на развитието на една грипна епидемия, както и оценката на ефикасността на средства за профилактика в страните, в които възниква пандемията, са задължителни елементи, за да развием, да подготвим бъдещи решения. И разбира се, в това отношение говорим и за солидарност, тъй като Европейският съюз като главен донор е, за развитие и като главен партньор на много от развиващите се страни, трябва да им се притече на помощ, за да се справят с тази нова заплаха. И за да постигне всичко това, Европейската комисия и целият Европейски съюз могат да стъпят на вече постигнатото. Новият грип AHN1 ни позволи да въведем някои ефикасни процедури за обмен на информация, за координиране на техническото съдействие, позволи ни също така да въведем и някои финансови инструменти това число в рамките на Световната банка. Както каза госпожа Чан, генерален директор на Световната здравна организация, е, светът е, никога е, не е бил така готов за посрещането на една пандемия. Действащите вече системи разполагат с всички средства да се справят с всички грипни заплахи. А що се отнася до общия достъп на развиващите се страни на, до вакцини, Ние вече започнахме дебат, всъщност още преди две години в рамките на СЗО и частно с работната група по пандемиите. Световната здравна организация поде идеята за съставянето на такава работна група в скоро време Световната здравна организация ще излезе с първите препоръки, разработени от въпросната група. И Европейската общност много активно работи до ските на работната група. Заключителните е, е, документи ще бъдат е, публикувани на е, форума на Световната здравна организация през януари до година. Необходимо е да се постигне по-добро равновесие от една страна между от една страна новото изследванията в а, а, развитието на нови вакцини, на, на нови медикаменти и за тази цел защитата на интелектуалната собственост, разбира се, е стимул, но от друга страна да държим сметка за справедливото разпределение на продуктите, които са плод на научните изследвания. Европейският съюз разполага с необходимите средства в запас, с необходимите биологични материали, за да продължи необходимите научни изследвания. И разбира се, участието на международните организации е абсолютно задължително, за да могат колкото се може по-бързо да бъдат намерени отговори на здравната заплаха на новата пандемия. Във връзка с липсата на вакцини за новата пандемия възникнаха и проблеми за производствения капацитет. Някои производители на вакцини се решиха, както и някои страни, да заделят 10% от продукцията за развиващите се страни. И това е един положителен сигнал, който доказва солидарността на международната общност. За Европейската комисия помощта за третите страни, за развиващите се страни, така че те да се справят с пандемията, също е задължителна. И тук не става въпрос единствено за достъпа до вакцини, след като те бъдат налични в производство – много важно е, е развиващите страни да бъдат подкрепени, за да консолидират, за да изградят и укрепят здравните си системи. И Европейската комисия в своите проекти за подкрепа на развиващите страни включва и такива програми. Развиващите страни, разбира се, трябва да бъдат господари на собственото си развитие и също време да осигуряват ефикасността на чуждата помощ. От което следва, че ние много внимателно ще е, следим състоянието на заболеваемостта и приоритетите в това отношение. Във връзка с новата пандемия, наистина е необходима една здравна система, която е в състояние бързо, изпреварващо да установява възможните заплахи и да ползва ефикасни средства за профилактика. В най-тежките случаи Европейската комисия, разбира се, може да ползва своите инструменти за хуманитарна помощ и то достатъчно гъвкаво. при тежки кризи неправителствените организации и големите институци... институционални партньори ще трябва да подадат ръка на тези страни и комисията знае, че може да разчита на тяхната подкрепа. Благодаря ви, господин комисар. Сега давам думата на представители на политическите групи. Първо, господин Митчел от името на НП. Две минути. Господин председател, благодаря ви. Неизбежното изникване на грипните пандемии изисква да поставим в центъра на вниманието си въпрос за вакцинирането. За развиващия се свят това е един постоянен проблем. Зададеният днес въпрос поставя правилно проблема за дволичието и несправедливостта на развития свят, който разчита на проби от развиващите се страни и след това безочливо продава вакцини на развиващите страни. Трябва да създадем система, която да позволи на най-бедните хора в света, които неизбежно са най-уязвими към болестта, да могат да защитят себе си от предотвратими болести. Туберкулозата е един показателен пример, който показва разликата между развиващите се и развитите страни. В развитите страни в Европа също така децата рутинно се вакцинират срещу туберкулоза. Но това не е така. В развиващите се страни, където 26 26% извинете, от предотвратимите смъртни случаи на туберкулоза се дължат на липса на вакцинация. Трябва също така да отчетем факта, че 50% от страдащите от спин в Африка на юг от Сахара ще развият и туберкулоза – и това са хора, които имат нужда от иммунизация. Успехът на вакцинирането, например, е свързан с борбата срещу морбили в Африка през период 2000-2006 година заболеваемостта с морбили в Африка намаля с 80%. Настоявам ние в Европейския парламент да настояваме и да гарантираме това, че вакцините се предоставят на най-бедните на света. Моля ви да отчетете също така чисто организационния въпрос, това, че сгради, асансьорите в сградата са претъпкани и трудно да стигнат до залата. Бих искал да ви кажа нещо, което може би е тайна. На последното заседание на бюрото аз заклемих ситуацията, която вие току-що описахте. За съжаление, проблемът не е само в Страсбург. В Брюксел също така е доста трудно човек да се придвижи из сградата, защото много от асансьорите не работят. Надявам се, че това послание от бюрото ще стигне до съответните служби, така че ситуация с, с асансьорите се подобри. Господин Кашман от името на социалистите и демократите. За две минути заповядайте. Благодаря, господин председател. Бих искал да се абстрахираме от асансьорите и да се върнем към ваксините, които са важни за предотвратяване на смъртни случаи. Това е нещо, върху което трябва да се средоточим. Аз бих искал да говоря не само за новия грипен вирус, но искам да говоря в по-широк аспект. Има вакцини, които работят. Бактериалните инфекции предизвикват менингита и сепсис, а също така пневмония. И това е основната причина за смъртните случаи сред деца на възраст под 5 години. На 2 милиона деца всяка година умират от предотвратими инфекции и заболявания. Държавите членки вече се ангажираха с подкрепа на иммунизацията в най-бедните страни. Те подкрепят международни финансов механизъм, известен със съкрещението ГАВИ. Вие не споменахте за този механизъм, но ние можем и трябва да направим повече, за да определим нашите приоритети в сферата на вакцинирането и предотвратяването на пневмококовите заболявания имаме безпредседентната възможност страните да спасят живота на децата в тях. 71 страни, които имат право на финансиране, от тези 71 само 28 са подали заявки за финансиране. За да постигнем четвъртата цел от целите на хилядолетието за развитие, ние трябва да предоставим вакцини на най-нуждаещите се страни. Това е една лесна за изпълнение стъпка, която ще спаси живота на милиони деца. Трябва да се приеме писмено изявление по този въпрос, което също така да засяга и въпроса за обединяването на патентните права. Благодаря ви, господин Кашман. И сега за една минута от името на Алде госпожа Рис. Благодаря ви, господин председател. Знаем, тази седмица повечето от държавите членки започват първата вълна вакцинации срещу новия грип, а в същото време е, констатираме твърде недостатъчния напредък в това отношение в развиващите се страни. Тук става въпрос за милиони е, и много от тях деца, е, засегнати от е, е, редица болести, които, между другото, бяха засегнати преди малко от колегата Мичел. Въпросът за достъпа до ваксините е несравним с въпроса за достъпа до медикаменти като цяло. Имайки предвид от друга страна и някои позитивни елементи, доколкото вирусът поне за сега не мутира, и възможността до 3 милиарда дози да бъдат отпуснати всяка година. Това наистина предполага създаването на световна стратегия. В ограниченото време, с което разполагам, нека кажа най-малкото, че Европейския съюз дори е, без непременно да разчита на Световната здравна организация, би могъл да направи необходимото да обедини всички частни и държавни партньори, е, за да се прибори с недостига на вакцини по света. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Рис. От името на Обединената левица за минута и половина думата се дава на госпожа Матиас. Благодаря, господин председател. Искам да подчертая колко е важен този въпрос. Това е наистина въпрос, който опира до елементарна, елементарното справедливо разпределение на вакцините. И най-бедните именно се борят с проблемите за тази справедливост и за справедливото разпределение на вакцините. Милиони от хора умират от пандемии, които при нас вече не се срещат или пък може да се лекуват в северните страни. Като мисля за малария и други подобни болести, няма край на този списък. А пък страните от юга не могат да се противопоставят на новите форми на вируса, не така както страните в Северен. И все още нямаме ефикасен отговор на този проблем. Още едно нещо искам да добавя. Този проблем не, е не трябва да го разглеждаме прост, просто като сделка, като бизнес. Това е световен проблем и трябва да помогнем във всички региони на света. Бих искала да знам дали просто чакаме Дали чакаме да се изчерпят запасите, които ние имаме и в последствие да започнем да произвеждаме нови запаси. Важно е да снабдим всички региони в света. Искам да попитам комисията и съвета дали просто могат да се облегнат назад спокойно и да чакат да видят как ще се развие пандемията в света. Благодаря. Господин Гереро за минута и половина. Искам да кажа, че много се радвам да мога да му дам думата. Благодаря за любезните думи, господин председател. За мен е чест да работя в една институция, която в момента е ръководена от вас. Темата, по която говорим, е много важна. Става дума за подкрепата на развиващите се страни при превенцията на епидемията от вируса АХ1N1 но искам да кажа, че всъщност болестите засягат развиващите се страни и развитите страни по различен начин. Много болести вече не се срещат в развитите страни, а в същото време върлуват в развиващите се страни. Тези страни имат задължението да, гарантира, да гарантират здравето на своите граждани, но нямат средствата за това. Спин, туберкулоза, малария и други заразни болести. Това за, за, това тези, за, тези, за тези болести тези страни имат нужда от е, вакцини, които не могат да си позволят. Ето защо се обръщам на комисията да се активират страните донори, да се активират средства и да се даде възможност на развиващите се страни да купуват вакцини на разумни цени. Благодаря, господин Кереро. Не виждам спонтанни искания за изказвания, затова давам думата на комисар Обан за заключителни думи по тази дискусия. La ce am adăugat la începutul uh, prezentării mele. Освен казаното е, в встъпителните е, ми думи, бих искал да развия още няколко аспекта. Европейската комисия постоянно подкрепя финансово здравеопазването в много от развиващите се страни. И това е засегнато в действащите програми за развитие и подкреп. Заедно със своите е, партньори и благодарение на тези инструменти Европейската комисия смята, че може да допринесе за противодействието на пандемиите. Както намекнах преди малко, сега изрично ще кажа, Европейската комисия не разполага с наличните е, технически и финансови инструменти за закупуване на вакцини. Обаче в рамките на Световната здравна организация и чрез множество партньорски отношения с заинтересованите страни, ще можем да дадем отговора, е, който се очаква от нас. Благодаря, господин е, комисар. Е, с това изказване на комисията приключваме работата по тази точка от дневния ред и преминаваме към следващата изявление на комисията относно финансовото и економическото положение в Република Молдова. И отново давам думата на комисар Орбан за да отговори на зададения въпрос от името